дейността на хуманитарните а, служители. Очаквам резолюцията, която Европейският парламент ще приеме по този въпрос. Благодаря. С това приключихме този дебат. Гласуването ще бъде в петък в 12 часа на обяд. Дами и господа, сега преминаваме към разисквания по следващата тема за положението в Сирия. Бих е искал да дам думата отново на върховния представител на Европейския съюз, баронеса Аштан. Благодаря ви, господин председател. Уважаеми членове на Европейския парламент, всички сме ужасени от мащабите, които прие насилието в Сирия. Силите на режима бомбардират градове, без да се съобразяват с цивилното население. Насилието не подминава и децата. Всички искаме да се сложи край на насилието и убийствата и всички сме изключително загрижени във връзка с вероятността от по-нататъчно милитаризиране и ескалиране на конфликта. Увеличаването на насилието през изминалите дни е напълно неприемливо. Убийствата на цивилни граждани в Хама и Дера са повод за особена загриженост. Насилието спадна, но това не е достатъчно. Още веднъж призовавам за преустановяването на всички актове на насилие. Призовавам мирният план на Кофи Анан да бъде приложен незабавно и във всички свои точки. Положението продължава да е нестабилно. Доказателство за това е насилието в Хомс, Хана и Алепо. Съветът за сигурност на ООН в събота единодушно прие резолюция за незабавното разполагане на първоначален екип от 30 наблюдатели в Сирия. Задачата на този екип е да започне да докладва по прилагането на споразумението за край на актовете на насилието. Това е много важна промяна във връзка с прилагането на мирния план от 6 точки на специалния пратеник на ООН и Арабската лига Кофи Анан. Искам да изразя своето уважение към представителите на държавите членки за ангажираността, която те проявиха. Миналата седмица на срещата на Г8 в, Софи, в Вашингтон. Извинете, разговарях с Русия и Китай и изисках тяхната подкрепа за промяна на положението. Съветът за сигурност на ООН призовава за следното цитирам, незабавно, всеобхватно прилагане от страна на сирийското правителство на шесте точки от плана на пратеника на ООН и Арабската лига. Планът трябва да бъде приложен в своята цялост. Това означава следното. Силите на правителството трябва да бъдат изтеглени, трябва да се съблюдава правото на сдружаване и на мирна демонстрация, трябва да се гарантира и предоставянето на хуманитарна помощ на всички области, засегнати от военните действия единствено ако се постави край на насилието и то трайно и по начин, който да осигури доверие, ще може да се осигури и демократичен преход в Сирия. Призовахме всички заинтересовани страни да спазят плана на Кофи Анан, но като се има предвид, че до момента не са били спазвани поетите ангажименти, Планът на Кофи Анан е шанс за режима да промени курса си и да ни сътрудничи напълно. В момента е особено важно членовете на съвета за сигурност на ООН да продължат да подкрепят Кофи Анан в неговите усилия да гарантират започването на работа от страна на пълноправна мисия от наблюдатели на ООН. Китай и Русия трябва да продължат да играят водеща роля в намирането на решение за конфликта, като се възползват от цялото си влияние на ниво съвет за сигурност. Вече не веднъж лично съм изразявала подкрепата си за работата, извършвана от специалния пратеник Кофи Анан. Заявявала съм и пред генералния секретар на ООН Бан Кимун, че Европейският съюз и държавите му членки ще продължат да предоставят подкрепа на мисията за наблюдение. В рамките на сътрудничеството си с Лигата на арабските страни вече успяхме да допринесем за изграждането на щаб на лигата на място. Миналата седмица свиках платформа за действия при кризисна ситуация. В нея участват всички относими служби на Европейската служба за външна дейност под председателството на Пиер Фимон. Продължаваме да си сътрудничим и с комисар Георгиева Установяваме контакти и с всички съседни на Сирия държави на ниво посланици, както и на място. Правим всичко това, за да осигурим координирани действия от страна на Европейския съюз. Както знаете, спряхме действието на всички споразумения за сътрудничество. Европейската инвестиционна банка е спряла действието на всичките си програми по кредитиране и предоставяне на техническо подпомагане на Сирия. При при все това продължаваме предоставянето на помощ на сирийското население, на студентите, на правозащитниците и на опозицията. Продължаваме и усилията си за осигуряване на подслон, медицински консумативи, храна и всичко, което е необходимо. Заделихме 29 милиона евро, които ще бъдат разходвани за хуманитарна помощ за Сирия и засегнатите съседни страни. Много е важно да се предостави подкрепа на съседните страни. Лично се срещнах с външния министр на Турция миналата седмица и обсъдих положението с него, тъй като положението на турската граница е особено тежко. Турските власти се справиха отлично с него като предоставиха чудесна професионална подкрепа на 25 000 бежанци на турска територия. Продължавам да поддържам тясна връзка с външния министр на Турция. Сътрудничим си тясно също така с Йордания и с Ливан. Готови сме да мобилизираме всички налични инструменти, за да отговорим и на техните искания. Много е важно да продължим да действаме колкото се може по-бързо в сътрудничеството си с министерствата на място. Много от разселените лица не живеят в лагери. Ето защо трябва да предоставим по-широка подкрепа, като например подкрепа на приемащите семейства. Трябва да подкрепим също така онези региони и групи от населението, които са пряко засегнати, най-вече в областта на здравеопазването и образованието образованието. Предложих да се заделят 23 милиона евро по инструмента за политиката на добросъседство. Тези средства ще се инвестират в подкрепа за гражданското общество в Сирия, както и за подпомагане на бежанците в съседни на страната държави трябва да продължим с ефективните си мерки, докато продължават и репресивните мерки в страната трябва да работим по налагането на санкции. Последно санкции бяха приети на заседанието на външните министри на 23 март. Уважаеми депутати, много е важно също така делегацията ни в Дамаск да продължи работа, докато това не застрашава нейната сигурност трябва да работим на място в името на сирийските граждани. Те самите ни помолиха да не изтегляме делегацията си от Сирия. Няколко депут... страни, като например Испания, Италия, Белгия и Холандия, решиха да преустановят дейността на своите посолства на място. Европейският парламент също може да изиграе много важна роля. Благодаря ви за усилията ви в установяването на връзки с опозицията. Основната ни цел е да работим отвъд различията между отделните опозиционни групи, да установим подход, който да е приобщаващ и демократичен. Опозицията трябва да има общо виждане за бъдещето на Сирия, независимо от идеологическите различия. Дала съм указания на моите сътрудници да продължат работата си с опозицията, както и с малцинствата и да насърчават този приобщаващ подход. Бъдещето принадлежи на сирийските граждани. За това трябва да вземем предвид техните стремления. Трябва да направим всичко възможно, така че думите на президента Асад да бъдат последвани и от дела. Благодаря ви, казва председателят господин Салафранка Санчес Нера. Благодаря. Да, като че ли Господ играе троен шах на световната шахматна дъиска дъска. Каква ще бъде ролята на Египет, например, в цялата тази арабска пролет? Каква, какво ще бъде мястото на Средните щати при такива противници като Китай и Русия? Но тук, господин председател, важното е гласуването на нашата резолюция и това, тя да бъде в посока на нашите досегашни действия. Асад в момента просто печели време, за да продължава да малтретира населението си. Както каза госпожа Аштън по повод на плана на Кофи Анан, всъщност ние пращаме двойно, двояко послание. От една страна позволяваме на Асад да продължава да печели време, защото право на това му дават ветото на Китай и на Русия, а пък от друга страна пращаме послание към дисидентството, че няма разрешения с средносрочен план. Затова приветствам действията на Европейския съюз, които вървят по посока на набиране на средствата, които цитирахте от страна на комисар Георгиева. Но е, както каза един дипломат от моята страна неотдавна, разрешението на конфликта, за съжаление, трябва да започне с Асад, но и да свърши с него. Благодаря. Две минути, пани Декайзер. Госпожа Декайзер, за две минути. Благодаря, господин председател. С госпожа Гомес бяхме на границата между Сирия и Ливан в началото на месец април, за да се срещнем с представители на опозицията, която, които дойдоха от Бейрут, както и да разберем какви са рисковете, рисковете които съществуват за този регион от напрежението, което се създава там. Какво стана ясно? Всъщност нещата не станаха чак толкова е, ясни, но има така наречената война прокси, т.е. има геополитически интереси, тези на сунитите, на шиитите, намеса на Саудитска Аравия и други. Изглежда, че планът Анан е единственото решение, като изключим гражданската война. Е, но това не е особено удовлетворително. Всъщност това е усещането, с което останахме на място. Плана на Анан подобри, трябва да бъде подобрен, той трябва да предвижда свалянето на а, Асад. Трябва да се положат допълнителни усилия. Ние обсъждахме надълго и на широко тези въпроси, свързано с оперативното прилагане на плана Анан. На второ място, съвсем бързо, за беженците. Те са приоритет Приоритет е да се създаде хуманитарен коридор. Това е приоритет, политически приоритет в Ливан, защото има там противопоставяне на опозицията с Хизбола. Заключение, госпожо Афтън, искам да ви кажа. Вие направихте добре да запазите посолство там. Беше изключен микрофона на ораторката. Председателя дава думата на господин Верховстат за 3 минути. Господин Верховстат има думата. Госпожо Аштън, вашето изявление бе много дипломатично. Обикновено не приемам вижданията на господин Саркози, но в случая съм съгласен с него. Съгласен съм с неговото твърдение, че няма план на Анан. Планът на Анан през изминалите два дни е бил нарушаван над 100 пъти, както казахте и самата вие. Само вчера бяха убити над 50 души. Не знам какъв е броят на жертвите днес. Как в такъв случай можем да говорим за план на НАН? Това е план, който не се изпълнява от Башар Аласад. От какво се нуждае международната общност? Трябва ли да загинат още няколко хиляди души, за да признаем всички, че този план не е сработил, за да признаем, че Башар Аласад не проявява готовност да го изпълни. Мисля, че планът няма да доведе до нищо друго, освен до увеличаване броя на жертвите в Сирия. Бе взето решение за изпращането на мисия от наблюдатели за предоставянето на подкрепа. Но тези 50 наблюдатели се нуждаят от подобаваща военна подкрепа. В противен случай не могат да си свършат работата. Предвижда се да се разположат 250 наблюдатели. Отколко войници ще се нуждаем, за да ги защитим? И защо ще разположим военни части? За да защитим наблюдателите, а не цивилното население на Сирия от Башар Ал-Асад. Не мисля, че това би било правилният подход. Какво трябва да признаем сега? Трябва да признаем, че планът не функционира, че Башар Ал-Асад не изпълнява поетите ангажименти, че продължава да извършва престъпления срещу човечеството. Добре, но ние вече сме наясно с всичко това. И мисля, че в момента не е необходимо да изпращаме наблюдатели и да им осигуряваме защита. Не, трябва да действаме. Трябва да се установят хуманитарни коридори и да се предостави подкрепа на сирийската опозиция. Ако можем да направим това заедно с съвета за сигурност, Чудесно! Ако не можем да си осигурим съдействието на съвета за сигурност поради позицията на Русия и Китай, то нека действаме без него. И накрая, можете ли да ни дадете някаква информация за последния инцидент с германски плавателен съд. Германски плавателен съд, доставящ оръжие на Сирия, това е нарушение на оръжейното ембарго. Както вече казах, госпожо председател, много по-важно е да ни оставите да се изкажем, вместо веднага да започвате с чупчето, само защото сме си превишили времето. Мислим, че закони, е, а наши нарезени са прото, аби се додържат. Да, съжалявам, но аз пък мислех, че е важно да се спазват правилата и процедурите вие трябва да решите как да се организирате изказването, когато сте поискал две минути, а пък се изказвате за три. Следващият оратор. Благодаря. Положението в Сирия е ужасяващо и неприемливо. Най-важното, разбира се, е да подкрепяме така наречената операционализация, за която говори госпожа Декейзър, в смисъл операциите да са вън от опасност. Вместо обаче да подкрепяме подборно този, който ни интересува, смятам, че трябва да се насочим към хуманитарната страна, защото много от бежанците от разселеното население е подложено на обстрел от всички страни. И това е неприемливо. Нашата цел, нашата мисия е да помогнем на бежанците. Тук се чака повече от нас. Нещо друго, което е не по-малко важно, е да се обърнем сами към себе си, към нашата съвест по повод на оръжейното ембарго. На 10 януари, например, бе позволено да се разтовари руски кораб с 59 тона оръжие за Асад. Това, ако не е пример, какво е пример? Не можем да позволяваме това за сметка на сирийската опозиция. Този кораб в момента сякаш предприе друг вид маневри, но фактът продължава да е неприемлив. Нашата цел, нашето задължение и задължението на ООН е да гарантира изпълнението на това ембарго. Затова призовавам да се изследва ролята на Кипър в целия този инцидент. Има много други такива инциденти, които пречат на реалното прилагане на системата за ембарго. Приготвила съм писмо за вас, госпожо Аштън. Ще ви го връча сега лично и чакам отговор. Благодаря. Геном, I would like to ask you if you... Дали приемате синя карта? Мистер Кас от господин Касолидис. Ще изчакам, за да може госпожа Брантнер да ме чуе. Blue card, could you take... Excuse me, we are here not for the photographing. Sorry. Извинете, не сме се събрали за снимки. Приемате ли синя карта от господин Касолидис? Миналото лято Кипър преживя голямо бедствие. Конфискурва експлозиви в нарушение на ембаргото за Сирия. 13 души загинаха. Съществува и случая, който вие споменахте. Но версията на кипърското правителство е по-различно. Аз нямам никакви колебания да заклейме собственото си правителство – ако върховният представител тук каже ясно дали става дума за нарушение на ембаргото или не. Председателят, извинете, вие не задавате въпрос, това не е по процедурата синя карта. Yes, please. You have the floor. Госпожа Брантнер, благодаря. Така както беше въведено ембаркото, там се казва, че не може да има трансфер на оръжия. Разбира се, зависи как се дефинира транзит или предаване. Но става дума за презареждане на руски кораб на кипърско предстанище. Искам да се направи разследване, за да установим точно какви са фактите. Трябва да се извърши разследване, за да се установят фактите, да се знае какво точно се е случило. И това е важно, за да има Европейския съюз доверие в този регион. Председателят втора синя карта от господин Хаджи Георгио. Моля ви да бъдете кратък. Искам да задам въпрос към колегата. и очаквам отговор. Дали гръцкото правителство е предприело процедура срещу лицата, които са били в контакт с хората, за които вие споменахте. И втория въпрос, знаете ли, Кипър е страна по Асенарското споразумение? Каква допълнителна информация според вас е необходима, за да не се стигне до положение, в което се намираме в момента? Благодаря. Да, на времето се знаеше, че корабът е в пристанището. Как бихте могли да е, пуснете един такъв кораб с е, толкова много оръжие, предназначено за Асад? Е, знаеше се, че е, това оръжие е всъщност доставка за режима на Асад. И Европейският съюз би трябвало да зададе тези въпроси Настоявам да се извърши проверка. Не можем да мълчим. Благодаря ви за отговора. Господин Карима има сега думата за една минута. Благодаря, председателю. Госпожо Върховен представител, благодарен съм за внимателната формулировка, която направихте днес. Разбирам каква е динамиката, пред която сте изправени. Вие използвахте термина водената а, група за преход в Сирия. Но истината е следната. Няма да имаме демократичен преход, воден от Сирия, ако няма необходимия елемент на обединена опозиция. Това в момента ни обягва и не получаваме никаква информация за онова, което международната общност и Европейският съюз могат да направят, за да спомогнат да се обедини тази опозиция и да бъдат постигнати необходимите промени. На второ място искам да повдигна един въпрос, който бях повдигнал и по-рано за това, което се прави онлайн и също така нападките на режима, които са целенасочени, добре обмислени и използват съвършени технически средства, за да открият лицата и да ги задържат, за да не могат да изпращат послания на външния свят за жестокостите, които се извършват там. За една минута давам думата на господин Балтер. Благодаря, господин председател. Демилитаризацията в Сирия е абсолютно необходима, за да се създадат условията за политическо решение. Проблемът обаче е, че от съседните държави към Сирия е, преминават е, огромни количества оръжия. В е, Южен Голан е, има е, много граждани, които имат европейско гражданство. Госпожо Върховен представител, е, не можем ли временно да изпратим синикаски на сирийско-ливанската граница? И освен това, по натиска на сирийските власти се е, действа всъщност Националният съвет в Сирия. Какво можем да направим, за да наложим плана на Кофианан. Благодаря ви, а сега давам думата на господин Хачи Георгиев. Благодаря. Въпросът е дали може Европейският парламент да гледа безучастно на клането, което се извършва спрямо гражданите на една страна от страна на ръководителите. Мисля обаче, че трябва да погледнем на нещата в контекст. Колко трупа трябва да се сложат, да се припишат на другата страна, за да се постигне равновесие с демокрацията, която ще се възстари след това. Говори се за стотици, стотици хиляди загинали в Ирак. Това ли е балансът, който поискаме да постигнем и тук? Целта сега е същия модел да бъде изнесен в Сирия – Моят отговор тук е не. Не можем да приемем плана Анан, освен ако той не доведе до, но, до нови жертви. Да не забравяме подкрепата, която Китай оказва подкрепа в съвета за сигурност на ОНЕ ние не можем да не проявяваме интерес към крайния резултат и не бива да допускаме, умножаваме на броя на жертвите. Ние изнасяме оръжия и да изпълним планът Ананд. Само така може да се постигне мир. Благодаря, госпожа Гомеш има думата. За две минути. След е, посещението им госпожа Деказер и аз самата, което направихме в Ливан и срещите с сирийските беженци, моето заключение е, че всъщност има две войни, които в момента се водят. От една страна имаме избитите сирийци, противопоставяне на Русия, Китай. Китай и Запада. И от друга страна имаме битките между сунита, е, подкрепени от Саудитска Арабия, срещу ши... шиитите. Всъщност, според мен, това е а, много притеснително и има и такива брожения между държавите членки. Говори се за създаването на един а, коридор, а всъщност нищо не предприемаме. Говори се за хуманитарен коридор, чрез който да бъдат осигурявани хуманитарни помощи, сигурност. Всъщност, крайна сметка, става дума само за политическо дволичие. И нужно е държавите членки да внесат яснота. От решаващо значение за Европейския съюз е да подкрепи плана на АНАН. Това е единствения начин да предотвратим една продължителна гражданска война и в същото време трябва съвършенно ясно да се каже нещо, което в момента не се прави. А именно, че ние искаме Асад да не е на власт е, и да бъде изправен пред Международния наказателен съд за престъпления, извършени срещу народа на Сирия. Смятам, че е важно да подкрепим по всеки начин плана на Ананан и а, за да има сигурност и за самите наблюдатели, ако въобще нещо могат да направят там. И в същото време трябва да подкрепим бежанците, не само тези, които са в Турция, но и другите, които са в Ливан и живеят при много трудни усилия, условия и трябва да подкрепим населението и трябва да работим заедно с сирийската опозиция, за да се обедини на базата на една демократична платформа. Благодаря за една минута. Думата има господин Крайсъл Дьофлер. Скъпа госпожо Ещен, тъжно е това, което се случва в Сирия. Кофи Анан направи това, което можеше да се направи. Но в никакъв случай не бива да се преминава към план Б. Докато Китай и Русия не се включат към усилията на международната общност и да покажат на Асад съвсем ясно, че той трябва да напусне е, поста си и да си отиде, едва ли ще можем да се справим с ситуацията там и ще продължат да загиват хора. Асад и неговите е, хора е, не бива да се залъгват, е, че прекалено дълго могат да останат на власт. Но е, който смята, че може да продължава да води преговори с Асад е, и с е, неговата клика, също се лъже. Е, турската страна би трябвало да предприеме своите, своята отговорност и да положи максимални усилия, за да се спрат доставките на оръжия. Ние се нуждаем от план Б тъй като плана от шесте точки очевидно няма да се сбъдне и няма да бъде изпълнен. Във всеки случай този план Б за момента все още не се очертава. Започваме процедурата на спонтанните изказвания. Шест души са се записали. Най-напред давам думата на госпожа Кречо. Госпожо Върховен представител, Планът Танан боя се, че е последният опит да се постигне мирно решаване на конфликта, като беше казано, загинали са 11 000 души, има хиляди ранени, мнозина задържани и напуснали страната. Санкциите не дават резултат и крехкото примирие, което вече е нарушено, говори за това, че режимът Асад не проявява честност към международната общност. Режимът Асад само привидно прави усилия да сложи край на усилията. Съвета за сигурност не постигна решение, но в изявлението от 21 март се оказва подкрепа на плана на Арабската лига. Планата Анан предвижда освобождаване на политическите затворниците и той трябва да се спазва. Господин Танък е следващият оратор. Господин председателю, положението на Сирия с правата на човека се влушава. За съжаление, днес след обеда разбрахме, че силите на правителството още веднъж са подновили бомбардировките над свободната а, сирийска армия в Хомс, а, като безнаказано нарушават а, плана за примирие на ОНЕ. Затова призовавам върховния представител да удвои усилията в по международните преговори да започне мисията да изпълнява своята важна работа без никакви пречки. Ясно е, че Асад вече въобще няма нищо общо с морала, нито с легитимността. Според ООН, неговите безжалостни нападения са довели до смъртта на 9000 граждани, мирни граждани. Той трябва да бъде подведен под отговорност за всички свои действия и нарушава своите задължения. Именно поради това трябва да бъдат наложени санкции от целия свят. Благодаря. Благодаря ви. Следващия е господин Пашка. пан председател и важена пани комисарка, Сирия е ďalšou z країн. Благодаря, господин председател. Уважаема госпожо Ештън, Сирия е важна страна в арабската арабския свят. Но ето, че това е, е поредното място на въоръжени конфликти. Хиляди жертви вече все конфликта, най-вече сред е, цивилното население. Кофи Анан успя да убеди е, партиите да приемат е, плана от 6 точки под егидата на ООН. Това би могло да доведе до мирно уреждане на конфликта. Важно е сега е, наблюдателските мисии да е, следят е, и да гарантират спазването на примирието. Военните действия не водят до мир, както всички знаем. Господин Обермайер е следващият оратор. Благодаря, господин председател. Съгласно медиите, в Сирия има 2500 ракети с токсични газове, които биха могли да бъдат изстреляни и да достигнат до Европа. Същевременно ние е, установяваме, че политическият вакуум води до засилване, до укрепване на радикалните сили. Нашата цел е да установим мир в този регион. А това а, би могло да стане с развитие на демокрацията и установяване на един демократичен режим. Естествено, това означава и а, признаване на правата на младсинствата, на арменското младсинство, на кюрдите. В никакъв случай а, Турция обаче не бива да отваря коридори, през които да преминават беженците към Европа. Не бива да се използва конфликта, за да се налагат геополитически интереси. С помощта на Турция бихме могли така да се каже, да пренесем конфликта направо в Европа. Благодаря, госпожа Жопея. Благодаря. Очевидно е, че хората искат повече правосъдие и повече свобода. И има съпротива срещу правителството на Сирия, кое, което настоява за промяна. Но всъщност това, което, на което сме свидетели, не е революция, а брутално погазване участват наемници, внесени от Турция, Йордания, Катар, Саудитска Арабия, финансирани и въоръжени от САЩ и Франция. Конфликтът вече не е само вътрешно-сирийски, а опит за намеса във вътрешните им работи. И имаме нужда от мирно решение на конфликта под егидата на ООН. Това е възможно само ако ООН, САЩ и Европейския съюз престанат да изнасят оръжия за Сирия и престанат да се намесват по какъвто и да е начин в конфликта, военен или финансов. Само така можем да постигнем мир и да не бъдем лицемери. Благодаря, господин Мелцер, е последният оратор. Благодаря. Правителството и опозицията е, се обвиняват взаимно за това, че нарушават примирието и за това, че има нарушение на правата на човека. Но изпълнението на плана от шесте точки именно по тези причини е трудна задача. Дали ще успеем да съберем правителството и опозицията на една е, маса, за да започнат преговори. Това е именно голямото предизвикателство. Е, очевидно Арабската лига ще трябва е, да използва всички средства, за да засили натиска върху правителството на Асад. Би трябвало да се помисли и по искането на опозицията да се въведе зона, в която да се забранят полетите. Но това е нещо, което според мен би трябвало критично да се анализира. Благодаря. Сега ще дам думата на баронес Аштен заключителни думи. Благодаря, господин председател от изказванията е много ясно, че разочарованието и вълнението на депутатите е силно. Това въжи и за всички, които проявяват интерес към ужаса, който преживява сирийския народ. В заключение и за да обобщя дебата, ще спомена три неща. На първо място от емоционална и интуитивна гледна точка не можем да не мислим за убежища, коридори и така нататък. Но да не забравяме, че територията на Сирия е 180 000 квадратни километра и насилието е навсякъде. Освен това, хуманитарните организации се притесняват от всичко онова, което би довело до военно присъствие и мисля, че трябва да се съобразим с техния опит. Освен това, да не забравяме, че влизането в една страна е сериозна задача и без съвета за сигурност на ОНЕ това би било сериозно предизвикателство. И мисля, че това е най-мекият израз, който мога да намеря в момента. Така че е много важно да сме наясно, да сме наясно какво точно имаме предвид. Просто искам да ви кажа, че трябва да се замислим за какво става дума. Второ, О, не, не е приело оръжейно ембарко. Ние сме приели такова и САЩ са приели такова. И ние искаме да работим а, с а, различни страни и аз а, ще ви предоставя всяка информация, която получа на трето място. Ние полагаме всички възможни усилия, за да се обединят опозиционните групи. В последните ни разговори в Кофи Анан той имаше същото предвид да ги обедини или в една обща организация, или възоснова на взаимодействие, за да преодолеят различите си и да се разберат. И мисля, че в Истанбул това беше един от сериозните въпроси, така че ние продължаваме да работим с тях и с нашите колеги в цял свят – за да е, подкрепим това единство на опозицията. Мисля обаче, че в момента трябва да съсредоточим усилията си върху плана на Кофи Анан. Най-сетне има резолюция на съвета за сигурност, възоснова на която да държим всички отговорни. Очевидно има сериозни проблеми в е, Сирия. Е, ясно е, че наблюдателите са готови да започнат работа и трябва да им окажем подкрепа. Трябва да положим всички максимални усилия, за да се изпълнят всички 6 точки и да направим онова, което поиска Кофи нан, а именно да дадем своята подкрепа. Мисля, че я има. Председателят благодаря. Дами и господа, дебатът приключи. Гласуването ще бъде в петък в 12 часа. Следващата точка в дебата е ситуацията в Бирма. Иска